Благодаря. Преди да приключим, да направя едно съобщение. Групата на АЛДЕ иска да назначи Винченцо Отиде за е, член на комисията по бюджетен контрол на мястото на господин Оджиас. Има ли възражения? Не виждам. Искането се приема. Протоколът на